Председателят. Скъпи колеги, добре дошли. По дневен ред ще изслушаме декларацията на съвета, който ще представи програмата на чешкото председателство.